Chers collègues, nous allons commencer. Je vais donc vous demander de bien. Колеги, ще започнем. Ще ви помоля да заемете местата си. Днес ще председателствам заседанието на комисията. За първи път правя така, че, така, че бъдете търпеливи с мене. Ще започнем с приемането на дневния ред. Някой иска ли нещо да бъде добавено към днешната програма? Не. Приема се. Трета точка приемане на протокола, протокол от заседанието на 3 септември 2014 година. Прочели сте го. Имате ли някакви бележки, нещо да добавите? Не виждам. Можем да преминем към точка четвърта, съобщение на председателката. Първото съобщение ще направя на английски, тъй като получих текста на английски. Of gender mainstreaming in the activity of the European Parliament. Е, специ... Специфичното обучение на равенството на половете ще бъде в началото ноември. целта е да има разпространение на знания и е, опознаване на инструментите, свързани с, с е, равноправността между мъжете и жените. Второто съобщение. Лауреатите на Нобеловата награда от 2014 година Юсаф Зай и, и Кайлаш Сарти артист се борят за правата на децата – през 2013 Мала получава наградата Сахаров за свобода на мисленето, защита на правата на жените в целия свят и за образованието на младите жени, което ще бъде в основата на нашия дебат през Международната година на жените 2015 година. Следващата точка съобщение за, от заседанието на координаторите на 13 октомври. Аз не можах да участвам в него, доколкото знае никой от председателството не е, присъства тук, така че тези съобщения ще ви бъдат изпратени по електронна поща и ще ги обсъдим на следващото ни заседание. Сега нека да преминем към шеста точка. Напредъка на равенството между мъжете и жените през 2013 година. Докладчик Марк Тарабела. Ще продължим дискусията, която започнахме предишния път. Предвижда се публично изслушване. Всяка година Комисията за жените приема доклад за равенството между мъжете и жените в Европейския съюз. На 24 септември се състоя първия обмен на мнение. Господин Тарабела представи основните теми от своя доклад. Днес с удоволствие посрещаме две експертки, госпожа Геновева Тишева, вдясно от мен, и госпожа Клаудия Мен, вляво от мен, които ще представят своите виждания за насилието срещу жените и извеждането на преден план на равенството между двата пола. Госпожа Тишева е представител на Българската фундация за изследвания, джендер изследвания, но преди да слушаме двете ни гостинки, ще дам думата на докладчика господин Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, Нямам много какво да добавя към това, което казах миналия път за този доклад. Иска ни се в този парламент докладите да се съсредоточават върху напредъка и върху оставащите проблеми в областта на равенството между двата пола. Аз лично искам да се съсредоточа върху 6-7 главни теми равенството, насилието спрямо жените и с развитието на информационните технологии и социалните мрежи. На първо място физическото насилие в семейството, но и психологическо насилие, тормоз, особено спрямо подрастващите чрез новите технологии, социалните мрежи. Отпуска по майчинство буксува от месеци наред, от години наред. Ние успяхме да постигнем един широк компромис помежду ни. Някои от нас искаха да постигнат прекалено много, други бяха прекалено предпазливи но все пак успяхме да постигнем един широк компромис. Надяваме се и съвета, и комисията да имат желание да се постигне напредък, за да осъществим пробив в името на мнозинството европейски жени. Искам да припомня и отпуска по бащинство, признаването на ролята на бащата и неговата отговорност. Като лозунг е отлично, но в груп групата на зелени беше обсъдена темата а, а, родителите, бащи също са родители. Една важна тема. Друга тема е влиянието на кризата. Кризата се отразява различно върху двата пола, защото а, има рецесия в областта на услугите в редица страни и жените са особено уязвими. Надяваме се, че политиката на економическо възстановяване скоро ще даде резултати. Ако това, надяваме се това да стане. Ще говоря и за данъчната система, която много често пречи на жените да започнат работа на пълен работен ден след майчинство. Смятам, че различните публични механизми, между другото и облагането с данъци, не трябва да дискриминират жените противозачатъчните средства, аборта също са ключови теми. Жената има право да разполага, да решава какво да прави със своето тяло. Това е тема на отделна глава. И накрая съчетаването на професионален и семейен живот. Днес мисля да се съсредоточим върху два аспекта. Насилието, това явление продължава да бъде много тревожно, Верно, то е много широко разпространено. Има различни видове политика за борба срещу насилието. В Испания беше прията такава, но след това кризата помете много неща борбата с насилието има много аспекти, е, мобилизиране на полицията, е, социални служби. Да не забравяме, че сега социалните мрежи също служат като вектор, вектор на насилие. И смятам, че публичната, обществената политика трябва хоризонтално да а, е, а, решава, да се бори срещу това а, усилие. И смятам, че тук в парламента различните комисии, социалната позаетостта трябва да се занимават с този проблем. не, да, да не забравяме, че а, а, винаги влиянието върху двата пола е различно и ще бъда любопитен да чуя вашето становище, становището на нашите две експерки, експертки гости и се надявам, че дискусията ще бъде много полезна. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Тишева, директорка на Българската фундация за джендър изследвания. Тя трябва да тръгне след своето изложение, така че веднага след изказването и може да зададете въпрос. Добър ден на всички особено удоволствие и чест е за мен да бъда на тази публична сесия изслушване в Европейския парламент и по-специално в Комисията по правата на жените и равнопоставеност на половете. Благодаря на организаторите, тези, които ме поканиха. Благодаря на госпожа Габриел изрично, която е толкова заинтересована от тази тема и една от радетелките за правата на жените, за премахване на насилието срещу жените както тук в, на европейско ниво, така и в България и за България. А, искам да кажа, че м, първо да поздравя комисията по принцип и до сега в а, м, нейните усилия да инициира именно тези трудни въпроси инициативи на Европейския съюз, специално за премахване на насилието по отношение на жените и за една по-цялостна политика, която да обхваща всички форми, които и тук бяха споменати, а и други, които могат да се появят в тази област. Отчитаме успехите във всичките форми на насилие по отношение на жените, като разбира се, бихме искали, и това ще кажа в края на моето изложение, да има една по-сериозна и по-всеобхватна политика, стандарти, на ниво регулация от вторичното европейско право, които да регулират насилието по отношение на жените. Ще се спра като представител на гражданското общество, независим експерт, на някои аспекти и стратегии от нашата работа, които е, добре се вписват в е, постиженията, които е, има Европейския съюз в областта на премахване на насилието по отношение на жените през 2013 и които продължават, надявам се, ще продължат 2014 и занапред. Искам да кажа, че имам удоволствието да и може би късмета да, да работя с сърце, душа и ум по въпроси, които които са, касаят както моята страна, така както виждаме и цяла Европа, както сочи това изследване. Мога да правя това свободно и независимо и също професията ми, юридическата, позволява това, занимавайки се с тази проблематика за равенството на половете и специално премахване на насилието по отношение на жените, да подпомагам както решаване на по високо ниво на въпроса било национално законодателно така и в рамките на европейския съюз да влияеме така позволява моята професия да помагам по конкретни случаи, което считам изключително важно и ще подчертаем, че ние правиме и това. Преди това да подчертая контекста, в който се намираме по-настоящем и в, който, в рамките на който и отчитаме тези успехи и прогреса 2013 година на първо място разбира се рамката която сте положили с доклада по отношение на прогреса в областта на равнопоставеност на половете и борбата срещу насилието срещу жените и джендър основаното насилие считаме че една много добра рамка за нас за по нататъчната ни работа която ще подчерта, именно се развива по тези основни линии засилване законодателството по отношение на на трафика, засилване на законодателство, приемане на законодателство по отношение на защитата на жертвите на престъпления и разбира се документи от така нареченото меко право или soft law, които дават възможност за борба срещу насилието срещу жените и в един по-мултидисциплинарен аспект и в аспекта на множествена дискриминация. Разбира се, да имаме предвид и това, че сме на прага на така наречената пост 2015 адженда или програма за утвърждаване в целите за устойчиво развитие на отделни цели и индикатори както за джендър равенството, така и насилието срещу жените. Считаме, че трябва да има специфичен аспект и място в тази адженда и считаме, че Европейския съюз, а и всички ние, трябва да, всички ние от нашите държави трябва да се борим за това. Също така удобен момент за прогрес и за отчитане на прогрес е прегледа на изпълнението на Пекинската платформа за действие. И тук искам специално да отделя място на Истанбулската конвенция, която влезе в сила на 1 август, но ние считаме с много малко страни които са част от тези, които са ратифицирали и които считаме за особено важно да има едно по-голямо движение и натиски промотиране от страна на европейския съюз тази конвенция да бъде ратифицирана и подписана от държави примерно като нашата българя която още не е и подписала но и е ратифицирала. в този смисъл поздравяваме ратифициралите като австрия дания франция малта португалия швеция. това са страни които са пример за нас. искам да кажа че в контекста на социалното и политическо положение в българя по специално отчетено е и в документа който имахме като, като рамка, се отчита, че в България жените, жените са в един от най-високите степен подложени на риск от бедност и социално изключване. Това още повече засилва необходимостта в държави като нашата да бъде промотирано ратифицирането на тази конвенция и една, един по ангажимент на държавата за борба срещу насилието срещу жените. Тук идва да ни помогне именно този, това изследване на ФРА, уникално, което ние считаме в рамките на Европейския съюз, който ще ни служи по-нататък за предприемане на мерки. Считаме, е, ще, бъде, ще бъдат промотирани мерки за последващи мерки, фоллоуап от страна на държавите, как как те са се справили с проблемите, които са повдигнати и препоръките, които се правят от това изследване. Що се касае до е, данните, които имаме, осредените за Европа, считаме, че данните за България се приближават към тези средни данни, но пак подчертавам, че е, в България и в държави като нашата, именно поради риска от социално изключване, по-малкото финансиране или недофинансиране на услугите за жени, е, има по-малко докладване на това насилие, което е, разбира се, създава много голям риск на жените от продължаващо насилие и е, при липса на законодателство така за наказване също на насилниците би могло да се стигне до много тежки случаи, каквито вече имаме. Така че считаме, че трябва да се отчете това и България да бъде така насърчена да предприеме по-сериозни мерки също, наред с другите държави. И също искам да кажа, нови предизвикателства има междувременно. Излизат резултатите от това изследване, което, които са пред, почти около преди година и половина-две, но вече има нови конфликти, има конфликти тук в, Европа, с които трябва да се съобразим и как да се съобразим с формите на насилие, различни, засилени спрямо жените в тези конфликтни зони като последица и също така с тези нови мигрантски вълни, които засягат много вече в случая на няколко пъти и нашата страна. А, ние имаме наблюдение като неправителствени организации, че специална работа по въпросите за насилие, основано на пола, спрямо примерно сирийските жени мигрантки не се провежда, няма, все още няма ресурс да се провежда. Ние започваме да работим с Върховния комисариат, но считаме, че това е един проблем, който навсякъде трябва да се постави много ясно и може би затова трябва да има и стандарти в рамките на Европейския съюз, които да позволяват нали, основна, минимална защита и засилена защита на такива, такива жени в такъв риск. Тук ще минем в малко така по-позитивен план да кажа ние какво в тези рамки правим и какво сме постигнали в България, като ние гледаме сме надежни партньори на нашето правителство в борбата срещу насилието срещу жени искам да подчертая че нашият закон за защита от домашно насилие приет през 2005 г. е един от добрите закони в европа един от първите в източна европа който защитава жените. подчертавам че е изключително използван закон защото знаете че невинаги се използват законите <laughs> които се приемат за защита на жените. по данни на нашата национална полиция над 2000 заповеди за защита са издадени по този закон през 2013 е, година също, всяка година и този брой расте. И подчертавам, че е изключително важна ролята на неправителствените организации на тези места, където се водят делата, в районните съдилища, където се водят делата, които е, подпомагат жертвите да, да водят тези дела, да упражняват правата си. Във връзка с това, че един от използваните закони и един добър закон, а, искам да подчертая, че постижение към края на 2013 година а, фактически се, а, се заговори за номинация на Българския закон за защита от домашно насилие от авторитетния форум World Future Council – които е, номинираха нашия закон. Той е единствен от източноевропейските страни. Има доста също други закони от е, Европа, от е, страни от Европейския съюз и тази седмица, може би тези дни ще бъде награждаването, но за нас е изключително, изключителна чест, че е оценен нашия закон, който разбира се се нуждае от развитие. Ние никога не сме достатъчно доволни. И за да подчертая това, мисля, че що се, се касае за наказателната реформа, България не е така напред, за съжаление, тъй като не можаха да се приемат, можа да се приеме нов наказателен кодекс, а към него ние бяхме предложили много пакет от мерки за защита и за криминализация за наказване и то по строго наказване за всички форми на насилие основано на пола всички форми на насилие спрямо жените също така много интересна инициатива която искаме да подчертаем че по някакъв начин искаме да предложим и за развитие по нататък и в рамките на европейския съюз че ние провеждаме от 2004 година, отначало като инициатива на неправителствени организации, нашата организация, Български център за джендър изследвания, Центъра за репродуктивни права Нью Йорк и мрежата за е, жени Изток-Запад, провеждаме е, институт за обучение по женски човешки права. Оказа се след 10 години опит в, а, по този институт, че той дава много добри резултати. Обучават се юристи от Източна Европа, вече и от други страни от Европейския съюз. Вече имаме наблюдатели и от Африка, и от Азия. Се обучават на, по темите насилие а, срещу жените в различните му форми, а, дискриминация в заетостта и репродуктивни права, за които се говори. Конкретно се обучават юристите, младите юристи в този институт, как да водят дела съгласно международните документи, като се учат да се позовават както на документите на ООН, така и документите в рамките на Европа, в рамките на Съвета на Европа и на Европейския съюз. Всеки път имаме обучение как да се използва и правото на Европейския съюз. Считаме, че има добър резултат. Повече от 80 юристи сме обучили от над 20 страни в Европа, значи страни от Европейския съюз и също така съседни страни като сме стигнали до Таджикистан. Имахме и от Казахстан е, кандидати. Е, и от Африка искам да подчертая, че имаме, въпреки че знаят, че е за Източна Европа, поради което почнахме да приемаме вече наблюдатели от там и да видим как може да се съвместим с техните правни системи и за тях да е интересно и полезно. Но искам да кажа, че повече от 20 казуса, правни казуса са изнесени от тези юристи вече като резултат, значи завършен етап национално право, изнесени на международно ниво за защита на правата на жените. И считаме, че това нещо следва да, да продължи и така, това е една инвестиция, която не можем да, да оставим така, особено в тази област. Тук е така една снимка на института, който провеждаме в България на английски язик с преподаватели от Източна Европа, Западна Европа, от Штатите – и всеки път с около 20-25 души. Учат се за две години. Който се интересува, бихме могли да кажем повече за тази инициатива. Продължаваме на пети курс сме, като 2013 година завършихме четвъртия курс от наши студенти. Също така, свързано с това е, разбира се, една стратегия, която считаме, че също трябва да се насърчава и трябва да се насърчават държавите да насърчават защитата на правата на жените от насилие, основано на пола те самите, т.е. да имат задължение те да заплащат, да организират и може би с, и разбира се с експерти независими, да организират защитата на жените срещу насилие. Това е което ние ние сме направили последните години. Тук съм дала примери, че сме водили спорове пред Европейския съд по правата на човека. Това първото специфично дело за защита срещу домашно насилие Бевакуа е и син срещу България е така изведено от нас. Също така използваме много Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените и факултативния протокол към конвенцията СИДОУ. Ето тук два примера Джалоу срещу България и ВПП срещу България които, дела, които ние сме извели. Изключително искам да подчертая, че всичките дела, които, които тук съм, съм изложила, а и обикновено по които се ангажираме, са свързани с защита на децата и майките което считаме за особено важно, тъй като те са свързани с защитата на правата им. Ще подчерта тези делата пред СИДАО, Джало срещу България и ВПП срещу България. джало, Айшату Джало е гамбийка и тя и нейната дъщеря се нуждаеха от защита. Такава предоставихме на национално ниво и вече когато изминахме целия път и решението беше неблагоприятно, отидохме към комитета СИДОЛ. Искам да дам примери за това как би могло и ако се приеме като стандарт цялостно уреждане на насилието основано на пола и в Европейския съюз, как би трябвало да се използва и европейското право директно пред нашите съдилища с оглед постигане на на по добър резултат за жените и ще бъде много по задължително и по категорично всъщност потвърждането на техните права. по отношение искам да кажа на факултативния протокол към СИДО, независимо че се признават съгласно факултативния протокол тези становища така наречените views на комитета СИДО, имаме проблеми с провеждането на практика на исканията за компенсация в България. Знам, че това е проблем и в други страни. Тоест не го считат, тълкуват го и не го считат за достатъчно задължително, тъй като това не са решения на съда в Страсбург. Това са първите така дела по СИДО. Изключително затруднена държава, но вече две години не плаща компенсация на жертвите, което още повече води, според нас, до вторична и по-нататък виктимизация, както на на директните жертви, в случая момичетата, така и на техните семейства, както подчертава и е, директивата, най-новата директива за е, правата на жертвите е, на престъпления на Европейския съюз. Всъщност това, което ни липсва, искам да кажа, е точно тази сфера на компетентност на Европейския съюз като цяло за всички форми на насилие, основано на пола и това да може да се позоваваме на европейски стандарти в нашите съдилища, а и да се стига до Съда на Европейския съюз. Това категорично считаме, че трябва да стане. Тук да покажа, че някоя... това е майката на една от нашите жертви, която всъщност разказва историята и казва как е стигнала до до комитета СИДОЛ в Женева, как е победила, всъщност казват аз и дъщеря ми победихме, но все още няма резултат. Тя самата е част агент е на, е, на желанието ни за промяна. Тя самата иска ратификация на Истанбулската конвенция за другите деца, за другите деца, за другите момичета, за другите жени. И тук идваме до така един, една стратегия, която изключително много ние използваме именно прави мрежи, дори регистрираме мрежи, когато имаме такива отношения между членовете на мрежата и алианси с други сектори. Ще дам пример за регистрирания Алианс за защита срещу насилие, основано на пола. В България имаме регистрирана организация в 11 града от 2009 година, която организация се занимава с е, всички проблеми, свързани с насилие, основано на пола. Започнали сме с домашно насилие и сега все повече се занимаваме с, с насилието, в, свързано с множествена дискриминация, а именно жени, а, е, които са е, жени, които са от ромски происход или друг мълцинствен происход, също жени мигрантки и също за такива практики, такива увреждащи практики, увреждащи жените. Също имаме партньорство също имаме партньорство с корпоративния сектор, с Avon България. Считаме това също за важна стратегия и трябва да се насърчава. И международни партньорства, европейски и международни. Само да покажа организациите от Алианса ето 11 града, които са свързани, които имат кризисни центрове и консултативни центрове, там където има възможност кризисните центрове, изключително трудно финансирането, е, нашите акции за ратифициране на Истанбулската конвенция, нашите общи действия с Avon България. Правим каквото можеш и можем и всъщност това е последно, да. Последно за е, предизвикателствата и как да вървим нататък, включително предизвикателствата пред Европейския съюз и което ние считаме пред европейското право. Е, както казах, нуждаем се от е, по-широка стратегическа рамка за премахване на насилието, основано на пола. Е, всички, което да пресича всичките области на компетентност на Европейския съюз, както мисля, че беше споменато, че има такова намерение, като се включи обаче и насилието в медиите, насилието в рекламите много често, също и в образованието, които области сега са изключени от, от някои от директивите за равно третиране тоест е цялостно разгръщане на така наречените due diligence или дължима грижа на Европейския съюз и също така Европейския съюз да подпомага ратифицирането, да промотира ратифицирането на, на Истанбулската конвенция и да създаде механизъм за подкрепа на изпълнението. Разбира се, по отношение на трафика, за нас все още липсват така по-категорични разпоредби относно превенцията и задължението, включително да се е, да се обезкуражава е, търсенето на, е, на, на услуги, които водят до риск от трафикиране, използване на трафикирани лица и по-високи стандарти за подпомагане, правно подпомагане и за компенсация на жертвите не са така категорични според нас и да се използват сега съществуващите методи за държане на държавите отговорни в случай на извършено нарушение на човешките права, свързани с насилие основано на пола. Считаме за все още тези действия за недостатъчни. Нямаме възможност да се обръщаме достатъчно към Европейския съюз. А и всъщност контрол на отпуснатите средства по структурните фондове. И тук има много голям проблем, когато те отиват за тази цел не се третират адекватно като за целта, за която са отпуснати и всъщност се получава един много често турмоз на бенефициентите. Те дето се казва, просто съжаляват бенефициентите, че са получили тези средства за една добра кауза, която иначе няма, както виждаме, директно признание и финансиране. Благодаря за дадената ми възможност. Мерси. Много ви благодаря, госпожо Тишева. Имаме сега няколко минути за въпроси към нея. Кой има желание, ако има такива, желаещи да се изкажат сега момента. Мога ли, и съжалявам ако не съм чула всичко, малко закъснях, но искам да попитам откъде идва вашето финансиране. От правителството ли получавате тези средства или някои други фундации, били те частни или държавни? Или държавни? По отношение на нашата организация, Български център за джендър изследвания, ние съществуваме от повече от 15 години. Основно финансирането ни е от външни частни донори. Като отворено общество Будапешта, предимно за правата на жените, ОЛК фундацията Женева, сега също ще гледаме за възможности за по-големи частни фундации, защото, както виждате, разгърнатата дейност е толкова голяма, че ние трябва да стесниме обсега. Те са взаимозависими дейностите, ако не намерим и друг спонсор. От България има фондове от Министерство на правосъдието, общо за организации, които изпълняват, които изпълняват проекти по изпълнение на Закона за защита от домашното насилие. Един фонд, който също сме си издействали ние чрез промяна на закона неправителствените. И там заделят 250 000 евро на година за всички организации. За цяла България тези, които кандидатстват, имат одобрени проекти. Както виждате, сума, която пада се някъде по най-много 10-15 хиляди евро на действие, т.е. на организация, за да могат да вършат някои от тези неща, включително услуги, които не са финансирани последователно, а фрагментарно. Merci beaucoup, euh, Madame Gabrielle. Merci, Madame la Présidente. Je... Благодаря ви, госпожо председател. Я искам да благодаря на госпожа Тишева и да поздравя за, за презентацията, като ни изнесе. Имам два въпроса. Разбрахме, госпожо Тишева, че сте за ратифицирането на Истанбулската конвенция от страна на държавите членки. Опитвате се да окажете натиск върху Европейския съюз, за да може той на свой ред да окаже натиск върху държавите членки. Как обаче виждате, че това може да се случи, за да може всички да си дадат сметка за важността на тази конвенция и да работят за търсене на разрешение, което да благоприятства всички обществото, семействата и жените. И вторият ми въпрос е свързан с това, което казахте, а именно за насилието и неговото пред, предпазването от него. Предпазването, превенцията е, е важното тук. Как смятате, че образованието и просветата могат да бъдат ангажирани в този процес, за да може още от самото начало да се разбиват клишетата и шаблонният начин за мислене, на мислене. Това ще има последици, ако се започне на време и отрано. И нещо друго сега, което ми направи впечатление на вашето изказване, а именно въпрос, който всъщност е, става все по-важен и по-важен, а именно предпазването, грижата, закрилата на жените бежанки не само България, а и Малта и други погранични държави са изправени пред този проблем. Трябва, може би, да разработим система за протекция, за опазване на тези жени с оглед на бъдещото им интегриране в обществото. Може би ние като Комисия по жените на Европейския парламент трябва да започнем тази инициатива. Всички тук в Европейския съюз сме наясно, че не трябва обща миграционна политика и в тази обща миграционна политика правата на жените трябва да бъдат застъпени от началото до края. Благодаря ви отново и поздравления още веднъж за толкова интересните идеи, които ни представихте. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел. Да, ще адресирам вашите въпроси по реда, по който бяха поставени. Що се касае за Истанбулската конвенция първо, естествено Европейски съюз може да даде пример за това как да се присъедини към конвенцията, защото много често от аргументите от нашите управляващи ние чуваме, вижте колко малко страни от Европейския съюз се присъединили. Наистина първите, които ратифицираха, бяха не страни от Европейския съюз. Как да им кажем ние, нали разбирате, на, на нашите управляващи, след като те този сигнал получават. Освен това, те твърдят, че се получават от други страни от Европейския съюз, че трябва да се въздържаме от ратифициране, казват те, на тази конвенция. Тоест, първо да може да се даде този пример. Освен това, обмена, който става тук, специално държавите, които споменах, може би може в рамките на Европейския съюз да се постигне така едно обсъждане на това как това да стане, но по-скоро мисля, че помощта може да дойде оттам, ако се, се пристъпи към една по-широка рамка за регулиране на насилието основано на пола, която естествено да излезе и извън рамките чисто на регулиране на процесуалните права на пострадалите от насилие, която да обхване, както казахте вие, и превенцията и особено протекцията, защитата, която в случая не Европейския съюз не се е ангазирал с защитата, това ще даде някаква гаранция на държави като нашата, които, пак казвам, поради по-уязвимото състояние, социално-економическо, да, да могат да, да добият кораж за да ратифицират. Разбира се, считам, че трябва да ратифицират веднага и нашия лозунг пред парламента е ратифицирайте сега и ще продължи да бъде и тази година с новото правителство. Но мисля, че може да се създадат условия в рамките на Европейския съюз. Що се касае до превенцията, да, това е една огромна тема и ние като Алианс за защита срещу насилие, основано на пола, си го поставяме като задача и считам, че то не е задача на една организация. Наистина тук е, е задача на една такава мрежа, която да работи също с други е, сдружени към тях организации и наистина един натиск върху правителството това да влезе в образователните системи твърдо, тъй като в момента е само фрагментарно програми, проекти, приключва проекта, както тук говорихме, след това това го няма. Ние вече не бива да допускаме това. Тоест, наистина трябва изключително много голяма отговорност на, на държавите, но пак казвам, ако има една по-широка рамка, може, разбира се, превенцията трябва да бъде вътре, защото тя е номер едно. Оттам нататък вече какво правим, като стигнем чак до процеси защита на жертвите, пък говорим за виктимизация, за жертви, семейството като жертва. Това вече сме стигнали до това ниво. Най-добре, нали, колкото се може по-малко да стигаме или да не стигаме. И по отношение на жените мигранти ще кажа, да, че считаме, че един голям отворен въпрос за България. От интервютата, които съм имала и аз лично с тях, тъй като започнахме работа по специален въпросник за насилие, основано на пола, за жени, които влизат сега, дете се казва, в България на следващата седмица, прилагаме нашия въпросник тестово. Прави ми впечатление, че изключително много искат да говорят за това. И че трябва наистина нещо по-унифицирано да се приеме. Но това, което казах, казаха е много интересно, че ние влизаме в България, ние влизаме в Европа. Много разчитаме България да ни посочи пътя. И тук е отварянето за нас, за други дори ценности. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander d'être un tout petit peu plus bref parce qu'on a encore euh, trois questions. Моля да сте по-кратки. И след това имаме три въпроса и друга презентация. Госпожа Билбао, Билбао има думата и след това има други два въпроса преди да преминем към следващата точка. Sí, gracias. Много благодаря. Съвсем накратко. По повод на обясненото от вас, най-напред благодарности за презентацията. И сега да ви попитам нещо друго, освен ако не съм разбрала погрешно. Вие извършвате тази дейност и целите защита на жените от насилието и равнопоставеност на е, жените и за това се разчитате на подкрепата на НПО-та. Смятам именно, че проблемът на европейско равнище е, че в някои държави членки се счита, че домашното насилие е частен въпрос, ако може така да се каже. Искам да ви попитам във връзка с сътрудничеството си с българските институции. Дали наистина българските институции са осъзнали необходимостта да стартират програми и да ги финансират за борба не само с насилието, а насилието е всъщност резултат от неравенството, а и да възпитават още от образователната скамейка, от просветните институции да възпитават решават в дух на равенство. И искам да попитам освен това, дали имате институт на жената или нещо подобно, защото тези институти на жената в някои други държави членки започнаха именно с такива просветни програми по посока на равнопоставеността. И нещо друго да ви кажа, през 2005 година в страната на баските в Испания също бе прият закон за равенство между жените и мъжете и именно тук се приема и тук се прие в този закон една обща всеобхватна всеобхватна и все проникваща политика за равенство между жените и мъжете. И тук предлагам да създадем инструмент за обмен на положителен опит, ако нямате нищо против. Благодаря. Аз считам направо, за да отговоря, че трябва и да се даде знака и, и от Европейския съюз. А, за, за, за, защото, примерно в случая с България, веднага кратко отговарям на вашите въпроси, ние нямаме закон за равнопоставеност. Имаме много опити за такъв закон и той никога не стига до края, до второ четене в парламента. Стигала най-много до първо четене. Винаги сме участвали в този процес. Считаме, че това е изключително важно и че точно в този закон това и ние смятаме е за, за, заключено и решението. Именно да има органи. Ние нямаме такива специални органи. Такъв женски, както казвате, институт или институция няма. Има съвет по равнопоставеност на половете. Е, той е консултативен орган. Това е най-многото, което има и отдел в Министерството на труда и социалната политика, който частично освен с други неща по дискриминацията и е, социалните помощи, се занимава и с равнопоставеност на половите И считат, че с това са изпълнени изискванията на директивите. И до сега, въпреки че ние казваме непрекъснато, че това не изпълнява изискванията на директивите, тъй като се дадено като минимален стандарт директивите, изискванията за тези equality bodies или то механизъм от equality bodies, от такива органи, ние го изпълняваме, т.е. България го изпълнява. Тоест, проблема стои нямаме закон оттам и всички тези неща и финансиране между другото само ще подчертая че в плановете по равнопоставеност всяка година които се залягат задачи изпълни от предната година или следващи в различните области включително и в сектора равнопоставеност във връзка с насилие основано на пола казано е изрично че се изпълнява от министерствата в рамките на наличните бюджети Тоест отделен бюджет в България, ние това го подчертаваме непрекъснато, отделен само за равнопоставеност на половете, не съществува. Мерси beaucoup, Мадам euh, Много благодаря. Госпожа Нохо. Gewalt gegen Frauen in verschiedenster Form Много благодаря. Говорите за жените и за равнопоставеността на жените с мъжете. Искам да попитам в този смисъл каква възможност за терапевтична помощ има за жените в селските региони предимно. Насилието бива и сексуално, както всички знаем, за съжаление, и това сексуално насилие оставя големи травми в психологически смисъл. Как се борите с това? да ви отговоря, ще се позова направо на случая, който един от случаите, който защитихме пред комитета СИДОЛ по факултативния протокол към конвенцията СИДОЛ. Касае се именно за такова момиче от по-отдалечено място, което е преживяло сексуално насилие и което дойде при нас вече след 5-6 години след като това се беше случило и почти без никакво наказание се беше измъкнал насилника, всъщност престъпника бяха го пуснали даже вече и дойдоха да търсят справедливост с майка си. Да, съществува този проблем а, и проблемът за това, че наистина още от самото начало няма такива мерки, медицински, социални, психологически, които да обхванат пострадалите от такова насилие. Което наистина и днес говорихме по този въпрос, че ако не се измъкнат от началото от това, именно чрез външна помощ. Техните семейства сами и те самите не могат да се справят. Това, което наблюдаваме в този случай, както видяхте и майката, тя самата допълнително се разболява от много заболявания, детето също развива а, заболявания, биполарно разстройство, което знаем, че не се оправя, не се подобрява във времето, ако няма грижи и дойдоха при тази ситуация при нас за справедливост, защото не получаваха и обещетение. Именно поради този факт сме, поради този факт сме завели дело и поискахме и грижи за тях, макар и на по-късен момент. И до момента нито частта с обещетението е изпълнена, нито грижите спрямо детето детето и семейството, защото тя е още дете, и семейството и виждаме, вече берем горчивите плодове от това, че няма постоянна грижа. Ние сме организирали неправителствените организации от този алианс, да може да поемаме тези случаи допълнително към работата, която вършим, когато дойдат така тежки случаи, за по-продължително терапия, то се изисква и лечение, т.е. с наши средства събираме и правим това. За съжаление няма чувствителност достатъчно по проблема, няма общата рамка и финансиране по този въпрос. Проблема стои така в България. Мерси Боку. Много ви благодаря. И така последният въпрос. Последният въпрос ще го зададе госпожа Хименес Бесерил. Си, Много благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Тишева, за презентацията. Бих искала да попитам следното. Познавате ли, имате ли мнение за следното и дали смятате, че има последици от него в България, а именно двете директиви, които приехме. Аз съм докладчица по една от тези директиви, от името на комисиите ФАМ и ЛИБЕ, граждански свободи и е, женската комисия, а именно директивата за защита на жертвите. Това е едната директива, а втората директива е в подкрепа на правата на жертвите на престъпления. Именно тук има също така един голям отдел за всички жертви, пострадавши от насилие, било то домашно или от друг вид насилие, извършвано в семейството. Когато жените пътуват вън, имат ли такава заповед за защита? И сега нещо друго, когато изслушах последния пример за жертвата, която не е получила обезщетение, а насилникът е останал безнаказан. Смятате ли, как мислите, че тези директиви биха могли изобщо да бъдат приложени в България? Срокът за транспониране е предвиден през 2015 година. Смятате ли, че България е готова за транспонирането на тези две директиви, които споменах? Благодаря. Да, благодаря за този интересен въпрос. Да, до хармонизирането с тази директива и приложението и считаме, че тъй като имаме закон за защита от домашно насилие, той е граждански закон, граждански заповед за защита от 2005 година, виждаме, че има опит на съдиите вече по този закон и да прилагат именно тези правила в случай на насилие, в повечето случаи насилие срещу жени става въпрос. Считаме, е, тъй като сме имали с тях срещи и консултации, че те са, ще могат да приложат тази директива. Казвам пак, при нас мерките са само граждански. Ние все още нямаме наказателни мерки за защита, които бих могли да приемем също допълнително в наказателния закон. А, така че от тази гледна точка, от гледна точка на опита на съдите няма проблем и считаме, че а, ще бъде много полезна и за и за, за нашата страна и за тези, които влизат в нашата страна. А, мога да посоча само, че един от случаите, който имаме пред СИДАЛ, пак български случай, е има заповед за защита от Польша, но то преди тази, преди тази директива, защита от Польша, но след това пак в съда в в България, в съда в България иска да, пак и е нужно да извади заповед за защита. Тоест е изключително много затруднена, виктимизирана, така че считаме, че това е много позитивна мярка. Това, което обсъждахме и с съдиите и считаме, че е важно, че липсва тази част, естествено и пак стигаме до до областта на компетентност нали, на Европейския съюз за самото, самото минимално хармонизиране на мерките за защита. Това вече би дало нали, аз разбирам ограниченията, когато се прави е, такава директива, че тя да въжи за е, движението, свободното движение в Европа и за защита на жените срещу насилие, но считаме, че би се подпомогнало много от това да може и самата защита да бъде е, хармонизирана и стандартизирана. Иначе считам, че имаме готовност. Merci beaucoup, Madame Ticheva. Je pense que sur ce sujet, nous pourrions parler encore longtemps, mais много благодаря, госпожо Тишева. Би ни било много интересно да продължим да ви чуваме, да ви слушаме още дълго време, но трябва да преминем, за съжаление, към следващата точка от дневния ред. Мадам. Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за възможността, която ми предлагате да споделя с вас и идеи и стратегии на нашата синдикална конфедерация. ще се опитам да се вместя в 15-те си минути. Преди да започна, искам да направя някои общи бележки, а именно за това, че ще спомена кризата, европейският семестър, е стратегията за равнопоставеност, както и умората, която съществува от законодателната дейност, както и инструментите и насоките за бъдещо развитие. За момента инструментът се счита от някои за недостатъчно добре развит инструмента, който гарантира равнопоставеността като стратегия. Въпреки това обаче сме убедени, че това е правилният път и инструментите могат да бъдат подобрени. За да можем да пожърнем резултати, трябва да прилагаме нисходяща стратегия, за да може всички от върха до началото на организациите да участват в процесите и всеки да знае какви са му отговорностите и с какви инструменти за тяхното изпълнение разполага. Има много инструменти, които съществуват от отдавна. В момента се развиват и други. Един инструмент, с който разполагаме от неодавна е така нареченият индекс, разработен от института в Вилнюс. Това означава, че въпросният инструмент е трябва да бъде изпълняван, трябва да бъде използван от всички, за да могат да се извлекат максимални ползи. По въпроса сега за кризата, искам да спомена основният документ, с който разполагаме в тази област. И от който проистича изводът, който не е тайна за никого, че кризата задълбочи неравнопоставеността от наша гледна точка и надявам се, че вие споделяте това мнение. Фактът се дължи на влушаването на работните условия, влушаването на работният пазар, който се влушава в по-голяма степен за жените, отколкото за мъжете. За съжаление, това се оказва в пряко противоречие с застъпеното в европейските учредителни договори. Съответно, във всички европейски пакети, е, законодателни пакети е застъпено началото за равнопоставеността. След това се оказва, че изпълнението не се подлага на контрол и оценка поради липса на време. Много от инструментите и от стратегиите в крайна сметка не са изпълнени и причините за това не винаги биват изнасяни на, след, на светло. Искам да дам един пример с поручване от Евробарометър 370 и 371. Европейският парламент възложи проучването за това как се спазват изискванията за равнопоставеност във времена на криза и резултатите бяха изключително красноречиви, така че ви призовавам да поръчвате и за в бъдеще такива проучвания, които да ни помогнат да си създадем ясна картина за действителността. Документите след това служат за референт. Аз няма да давам подробности, просто ще кажа, че макроекономическите стратегии всъщност взимат превес над социалните такива по време в рамките на европейският семестър. Освен това, препоръките по страни през последните 3 или 4 години се изпълняват, но за съжаление не по съгласуван начин. В доклада се дават конкретни примери, ние обаче сме изработили собствена оценка и ви предлагаме нейните резултати, ако сте заинтересувани от тях. Австрия, например, е получила конкретни препоръки за това как да преодолее разликата в заплащането, а пък другите държави, всички останали други държави всъщност не са получили никаква препоръка в този смисъл. За това именно го качасяваме като несъгласуван доклад относно насоките социалният диалог и социалните партньори трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието, защото именно тяхното взаимодействие в времена на криза е от изключително голямо значение. Социалните индикатори са не задължителни за момента, но трябва да отразяват стратегията за равнопоставеност. Президентът на новоизбраният председател на Европейската комисия получи вече искане от много неправителствени организации да застъпи в по-голяма степен тези елементи в, от всички оценки на въздействието на стратегиите на своята комисия, които провежда в бъдеще. Стратегията за равнопоставеност е вече в сила, но може би ще бъде възобновена след провеждането на съответните консултации. Искам да спомена и съществуващата умора, натрупаната умора от законодателната дейност до момента и нейното изпълнение, така че трябва да се съживи духът за изпълнение на съществуващите директиви. Комисията в скоро време ще излезе с доклад за това как са изпълнени предписанията на директивата за различните видове отпуск по майчество и родителски остров. Отпуск. Отново ще стане ясно дали има разлики между различните държави членки и как се изпълняват препоръките по страни. всички тези видове отпуска по майчинство и бащинство или друг вид трябва да бъдат обект на обсъждане на европейско, а не само на национално равнище, за да бъдат по-ефикасни. И по въпроса сега за домашното насилие, аз не съм чак толкова ентусиазирана, колкото говорищата, за съжаление тя вече е напусна, защото аз смятам, че през последните 4 или 5 години нещата буксуват вместо да се развиват. Няма законова рамка, и смятам, че трябва отново да се върнем на този въпрос. Работи се по създаването на конвенция за политиките свързани с равнопоставеността и през следващата седмица ще се проведе конкретен семинар за това как върви нейното изпълнение искам отново да повторя, че това, което представям са само идеи и бележки, а не списък от А до Я. Мога да цитирам тук като инструмент младежката гаранция. Смятам, че тя може да се използва като показател за това до каква степен участват млади жени и млади мъже в тази схема не е предвиден този критерий в оценката, но оценката може да се разпише по друг начин. Също така нареченият пакет за социални инвестиции или пък съвместното финансиране на проекти. Те също са предвидени в доклада Парите, разбира се, са винаги много важни и трябва отговорно да се подхожда към тяхното освояване и в областта на равнопоставеността трябва да бъде същ, трябва да се прилага същият подход. Пак повтарям, моят списък, моята презентация не е пълна, само нахвърлям идеи, за това каква, например, може да бъде ролята на мъжа в прилагането на политиката на равнопоставеност, как да се борим с клишетата и стереотипите. Стереотипите са традиционно вкоренени в нашето мислене, но можем да привлечем за участие Съюзът на учителите, които неодавна излязоха с просветен проект в, тази, в този смисъл, или пък, например, Съюза на журналистите, които неодавна проведоха много интересно проучване за това как политиците са представени в средствата за масово осведомяване именно в тази област, областта на равнопоставеността. И накрая двете последни точки са разликата в заплащането на пенсиите. Недоразвита е тази област от нашето законодателство, трябва да се задълбочи. И накрая, що се отнася до повторното наемане на работа след дълго отсъствие. И тук смятам, че трябва да направим анализ по отделни елементи и по това в кои професии това е по-лесно за мъже и къде е по-лесно за жени. Разбира се и по разделение на професии, така наречените зелени или екологични професии или така наречените интелектуални професии. Знам, че всички се сте изпълнени в момента с ентусиазъм относно това какво може да се извърши през петте години на мандата, който ви предстои, така че предлагам помощ за вашите инициативи. Благодаря. Мерси боку. Оси pour avoir и лето. Благодаря много за това, че спазихте и времето. Сега ви давам възможност да зададете въпроси. Okay, um, thanks a lot for the... Благодаря много за вашето изказване и презентацията. Беше много интересно, макар да се спряхте само на някои проблеми, които ще трябва от тук нататък да решавате. Вие наплегнахте на различията в образованието и а, е, обучението на младите, на мъжете и на жените. Така че мисля, че това е една тема, която трябва много да работиме. Сега, моите въпроси са следните. Вие споменахте въпроса с разликите в пенсиите. Ние обсъдихме този въпрос и с Мариан Тайсен и когато погледнете от една страна а Бялата книга на комисията и препоръките на държавите членки, виждаме, че има наистина едно така е, до, доста раз, разнопосочност и разнобой а, а, в, а, що се отнася до препоръките. в стратегията 2020 се споменава необходимостта да се увеличи броя на работните места за жените. Това е второ. Вие споменахте пред представителството и присъствието на жените в синдикатите. Мисля, че в а, тук при вас са 45%. Мо, може би това просто е едно а, така изключение и по принцип какво, върху какво работят а, синдикатите за да а, подобрят положението на жените. Сега, казах са разликите в пенсиите. Наистина тук има несъответствия между заключенията и препоръките залегнали в стратегията до 2020 година и европейския семестър. Има различни виждания по какъв начин може да се получи компенсация но разбира се, може би за следващите поколения тези разлики ще бъдат много по-малко, но в момента сме сме свидетели на разлики, особено жените на, на, моя, на моя възраст, кои, които са по-близо до а, пенсията и така нататък, са а, работили и прекъсвали работа в различни периоди от своя живот по различни причини. Но това наистина е един голям проблем. Е, това е една пропаст, която а, между пенсиите на мъжете и жените. Така че е, може, може би трябва да се е, помисли за а, е, инструменти за компенсации. Но, но това може да стане само в рамките на първия стълб. Сега това са едни така предварителни размисли по въпроса. Ще, продълж, ще продължиме да е, обсъждаме евентуалните инструменти, но е, това наистина е, ще бъде е, сюжет за много е, задълбочена дискусия с е, е Европейския парламент. Колкото до 45% от жените, които са членове на е, синдикатите и недостатъчното представителност и представяне на жените в синдикатите. Тяхното тези, тези, тези цифри се промениха следствие на кризата и сега наистина трябва да се вземат допълнителни мерки, защото дисбаланс е още по-голям Но ако погледнем ръководните позиции в синдикатите, ще видим, че много малко жени заемат те, так подобни позиции. Като цяло има по-добър баланс, отколкото в други области, но наистина жените са много редко заемат ръководни постове и същото въжи и за националните центрове. Госпожа Петиция. Благодаря, госпожо председател. Наистина, вашето, вашата презентация беше много интересна. Бих искала да кажа нещо по повод доклада на господин Тарабела и да направя някои предложения и да чуя да видя какво мислите вие по това. в областта на услугите все по-малко и все по-малко и по-малко се спазват е, празниците, почивните дни, е, следствие на кризата. Това е засегнато и в доклада на господин е, Тарабелък и също така има и препоръки как да бъдат компенсирани тези допълнителни работни часове или работни дни, още повече, че в момента има тенденция магазините да отварят и в неделя. Второ, по репродуктивните права. Това е и трябва да продължава да бъде в сферата на правомощия на държавите членки. И смятам, че хармонизирането води само до а, загуба на пари и време, без да има впечатляващи резултати. Така, колкото до работното време. Така, в не можахме да се споразумееме с работодателите относно месечните и седмичните работни часове и дължината на работната седмица е и по-специално в сектора на здравеопазването. Считаме обаче, че, дър... че а, държавите членки са по-скоро склонни да удължат работното време, защото не смятат, че е, времето, в което трябва да бъдете на разположение, се счита за истинско работно време или изработено време по време на преговорите между работодателите и синдикатите бе, бе постигнато известно съгласие относно гъвкавостта, която трябва да бъде прилагана в... при решението на споровете. Имаше, имаше така известно един, единодушие, но нямаше достатъчно разбирателство по въпросите, свързани с работното време, което е всъщност един от най-сложните въпроси. Благодаря, госпожа Ентва. Yes, thank you, chair. Uh, and... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Мене, за презентацията. Аз uh, със сигурност бих подкрепила голяма част от вашите, е, вашите препоръки, но сега нека да съм малко критична или по-скоро да поискам от вас за синдикатите да сте по-самокритични. Казвате, че няма жени на ръководните позиции на синдикатите или поне, че може да има повече. И да си признаем, че синдикатите не винаги са били защитнички на женската кауза. Синдикатите представляват тези, които работят. Много хубаво, верно е, че това е тяхната цел и тяхната отговорност. Тоест, вие се грижите за тези, които имат работа и понякога даже нарушавате правата на тези, които нямат работа и дори понякога поставяте пречки по пътя на тези, които си търсят работа, особено ако са социално изключени, беженци, мигранти и така нататък. Много е, жени даже си намират работа като само самонаети. Това е, е изход. От вкъщи работят и в такъв случай отпадат, така да се каже, от системата за социални и работни осигуровки. И това им се случва не защото така са пожелали, а защото системата е така замислена. Тези, които работят надомно, като самонаети, нямат фирма, всъщност няма как да се самоосигуряват. по въпроса сега за кризата и за затягането на коланите финансовата дисциплина. Що вие сте против финансовата дисциплина и затягането на коланите, което аз смятам, че няма всъщност кой знае колко общо с равнопоставеността. Том, щом сте против това, каква альтернатива предлагате? Не може да сте против мерките за преодоляване на дължавния дълг. Дължавният дълг в момента е толкова голям, че е невъзможно да се финансират всички социални, образователни и просветни проекти. Тоест, касае ви пряко как, е, какви са вашите мерки, мерките, които предлагате за борба срещу този висок социален, този висок държавен дълг, който, чето обслужване всъщност лишава е, от пари други програми? Сега, по въпроса за това, че е национална е, национална субсидиарна отговорност, здравеопазването, репродуктивното здраве и така нататък. всичко свързано с здравеопазването е национален, национална отговорност. Само, че няма яснота за всички членове на парламента за това къде попадат правата на репродуктивното здраве. Дали трябва да са европейско законодателство или националното такова. Именно тук имам конкретно предвид аборта. Благодаря. Благодаря. Моля да сте по-кратки, ако обичате, защото имаме и други точки в дневния ред. И ви призовавам към подредени въпроси и подредени отговори. Трима още са заявили въпроси и най-накрая може би господин Тарабела ще има възможност да приключи дебата. Давам ви сега думата за отговор. Благодаря. Трудно е да отговоря на всичко, което повдигнахте като въпрос. Защо сме против финансовата дисциплина? Има много документи, които сме публикували по въпроса, където обясняваме, че тази финансова дисциплина в 28 държави членки се отразява неблагоприятно на економиката. Това е не само наше виждане на много специалисти, включително и на новата Европейска комисия на Юнкер, където е предвиден така наречения пакет за 300 милиарда, които да се влеят в инфраструктура и други бъдещи проекти. Не мога сега всичко да обясня. Ако искате след заседанието да останем и да ви дообясня, че ние сме за 2% допълнително от БВП плюс частно финансиране за възраждане на економиката в Европа. Смятаме, че трудовият пазар трябва да бъде урегулиран отново, не само синдикатите са на мнение, че социалните грижи и социалните осигуровки трябва да обхващат всички участници на трудовия пазар, независимо дали са самонаети или не. Има много документи и публикации, свързани с това ми становище, за това освен това кой може и кой не може да бъде член на синдикат. Всички мъже и жени в, в Европа са добре дошли като синдикална маса. Ние не сме клуб на богоизбраните, а вратите ни са отворени за всички, които искат да се присъединят към нас. Даже вие, госпожо Индвел, ако имате желание, може да се присъедините към нас. Мога да ви разкажа за това как работи нашия синдикат, да ви покажа работните групи, които сме учредили. Някои от тях си взаимодействат с безработните и много от тях защитават социална осигуровка и покритие за всички работещи за работодател или само наети. Пенсиите, пенсиите според нас трябва да бъдат включени в първия стълб. Не сме чак толкова ентусиазирани поддръжници на частните пенсионни фондове ако смятате, че сме консервативни, това не е само ваше мнение. Има много, които мисля, че синдикатите са динозаври, които някак си са оцелели и стигнали до 21 век. Аз не съм на това мнение. Аз а, си държа на мнението, било то консервативно или не. Благодаря. Е, Пани Przewodnicząca, е, Szanowna Pani, Szanowni Państwo. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви благодаря за презентацията. Синдикатите са естествен съюзник на тези, които се борят за защита правата на жените. И бих искал и бих искала и синдикатите да, да бъдат е, и, и да работят най-вече в сътрудничество и с правителствата. Бих искала да ви попитам, доколко обаче е, синдикатите са единодушни е, тази тема, защото примерно в Полша женските лобита много настояват за гъвкаво работно време, за плаващо работно време. И какво мислите за ратифицирането на Истанбулската конвенция? Защо, защото а, женските лобита в Полша също така биха искали да бъдат наложени разпоредбите свързани с квотите. От друга страна синдикатите много яко се и много твърдо се противопоставят на това. Така че Що се отнася до самите структури на синдикатите, наистина там като че ли мъжете преобладават, е, на ръководните постове особено, така че мислите ли и как ще направите, защото синдикатите винаги и навсякъде да защитават по един, един начин а, правата на жените? Сега, не знам какво е положението в а, Полша. Ние не знам какви са и дискусиите в Полша по въпроса на пенсиите или на Истанбулската конвенция, но знам, че ново, новото правителство много а, така настоява да, да има повече гъвкавост а, на, а, трудовото, на труд, трудовия пазар. Не знам дали това е, има, ще, ще допринесе за по-доброто съчетаване на професионалния и личния живот, или нали? няма от друга страна да доведе дори до удължаване на работното време. Така че аз не знам докъде е стигнала дискусията в Польша. Колкото до директивата в, за квотите, ем, на Европейския синдикат а, прие една а, съвместна декларация, която беше връчена на госпожа Рединг. в тази декларация беше, бяха, включени, бяха включени и ръководните кадри, някои е, нали, попитаха за какво, за какво трябва да се занимавате с е, ръководните карти, кадри и присъствието на жените в е, бордовете, защо не ги оставите на мира да се оправят сами, но единствия синдикат, който е, реши да не подкрепи нашето действие, беше един синдикат от Латвията. Като цяло имаме подкрепа за тази дейност. Госпожа Арена. Госпожа Рена, искам да се върна към стереотипите в образованието, но преди това искам да заявя, че аз съм е, от консерваторите, които защищават социалните права. ако така определяте консерваторите, горда съм с това. По отношение на стереотипите, казахте, че има две основни области, където сте е, установили стери от клишета. Образованието и медиите. Ще се спра по-специално на образованието. Още от първите учебни години 80% от преподавателите са жени, понякога повече дори. Жени, които също в кавички са били жертви на стереотипи били са ориентирани към професията преподавател, защото това е едно клише. Жените отидат в социалната е, сфера, мъжете се занимават с сериозни науки. <clears throat> Как е, е, виждате прекрачването на преодоляването на този стереотип и ролята на синдикатите? Как да се промени е, менталитета на жените, които са пострадали от този стереотип? и е, по какъв начин целият професионален сектор може да предостави достатъчно информация на жените, е, на децата, на малките момиченца за различните професионални възможности. <clears throat> Индустриалният сектор смята, че това е инструментализиране на е, е образованието. Как е, сте, какво мислите за намаляването на границите между тези различни области? Да, благодаря. Може би не дългосрочен, но в средносрочен план трябва да си поставим въпроса за сътрудничеството, за взаимодействието като начин да постигне по-добри резултати. Съгласна съм с анализа, че в началните училища, училища има повече жени учителки, и това може би затруднява възприятието на децата, които трябва да свикнат на различни роли, на социални и други такива. По въпрос сега за учебниците, които се използват, те също могат да бъдат включени в търсенето на стратегия и на нейното присъствие навсякъде, включително и в учебниците и помагалата. Пак повтарям, това е средносрочно предизвикателство и синдикатите на учителите работят по всички тези въпроси, които тук зачекнахме. ако имате интерес, мога да ви предоставя информация. Благодаря. Следващият оратор. Sí, buenas tardes. Госпожа Валина. Благодаря. Бих искала да попитам вие като синдикалист. Какво смятате за изказванията, които чухме преди няколко дни в Испания от страна на председателката на Конфедерацията на работодателите, която каза, че не е подходящо да се наймат на работа жени между 25 и 45 години, защото могат да забременеят. Това е дискриминация, очевидно, но освен това не се знае дали жената, която не бива приета на работа, има изобщо намерение да бъде майка, с други думи, я дискриминират още от самото начало поради факта, че е жена. И като синдикалист, вие как смятате вие, че ако нямаме сега деца, то кой ще ни плаща пенсиите утре? Какво е мнението ви за тези изказвания на тази жена, майка на 6 деца и председателка на Конфедерацията на работодателите. Да, благодаря. Наистина отдавна ни занимава този е, въпрос и провеждаме често срещи с държавите членки за, по въпроса за това как бременността или евентуалната бременност може да бъде считана за дискриминация, може да бъде използвана като такава още в началния процес биват отхвърляни тези е, жени преди изобщо даже да им се даде възможност да кандидатстват за някой пост. Разбира се, че е обезпокояваща тази е, тенденция, въпреки че е забранена, правно забранена тази практика. Съжаление, имаме много примери, които показват, че не сме наделяли стереотипите. Стереотипите продължават да властват и за да ги преодолеем, може би наистина трябва да работим ръка за ръка с с представителите на работодателите. Благодаря. Госпожа Вишневска има думата сега. Имаме преводачи до 6.40, така че моля да бъдете кратки. С уваги на пресия Благодаря много, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратка. Не бих искала да бъда криво разбрана синдикатите в Польша не, не, не, не са против жените и не са... Това не е вярно. Но струва ми се, че проблема е малко по-друг. правителството просто не умее да води диалог с синдикантите и на практика диалога в момента е абсолютно непродуктивен Знаете, че беше проведена реформа на пенсионната система и 70% от нас просто загубиха много от това, мъже и жени. А да не говориме, че в, а, на, а, извън градовете на селата проблемите са огромни. И на практика ние сме просто на първо място в черния списък. Така. Така че аз бих искала също така да помоля моята е, колега от Полша да не говори от името на всички е, полякини. И, и мненията на госпожа Козловска просто не са представителни за цяла Полша и за всички полски жени. Така, господин Търбен. може, j'ai voté pour, mais аз гласувах за, но само аз. Какво да кажа след всичко чуто до тук? Беше много интересно. Днес се занимахме с две теми. Първата – борбата срещу насилието. Една постоянна битка. Понякога говорим повече, понякога по-малко. Спомням си за една писмена декларация, която на големи успехи. Може би това е най-символичният инструмент на парламентаристите – декларацията. Писмената декларация, тази декларация получи мнозинство подписи по време на миналия мандат. Тя изискваше през следващите 5 години, тя беше приета през 2010 в Скоби, през следващите 5 години да се е, обяви година посветена на борбата срещу насилието срещу жените. Разбира се, една такава година няма да реши проблемите. Имахме година посветена на борбата с бедността. Премахнахме ли бедността? Не. Но все пак, по време на цяла една година, по, по обществените власти, НПО-тата, всички е, ръководители, видни фигури във всяка една държава членка ще бъдат е, приобщени към тази тема, която в някои страни е по-табу, отколкото в други. И може би по-честото -по говорене вече ще бъде една крачка напред за тези, които са жертви на това явление. И затова идеята, която подхвърлям тук, е, е да се направи подобна инициатива. Необходимо е да, тя да тръгне от десетина колеги и да се разрасне. Що се отнася до извеждането на преден план и вписването във всичката, в политиката във всички области на тази тема, това е един нов рефлекс, който трябва да придобием. Да, да, трябва да се направи оценка на въздействието до, на вече приятите мерки в, раз, в политиката. Тук ще отворя една скоба. Имам чувството, че на този етап – все още сме на стадия съобщаваме какво ще направим. направим. В някои държави публичните оператори, които трябва да използват тези механизми да предоставят допълнително обучение на младите, да им предоставят някаква заетост, било и тя временна, все още не отива по-далеч. Е, казва се, че няма достатъчно пари в фонда за младеща, поне така каза новия председател на комисията, господин Юнкер. Но аз смятам, че вече заделените средства не се освояват достатъчно, защото е, комисията се бави, е, а някои служители дори настояват тези средства да бъдат а, намалени. И всъщност искам да кажа, че тук вината е на Европейската комисия, а не на операторите на място, които съществяват тези проекти. И е, трябва да направим всичко, възможно да не бъдат занижаван този бюджет. Тъй като става въпрос да се осъществи тази политика в рамките на политиката на възстановяване, трябва да се анализира въздействието на досегашните мерки, така че съществуващите възможности да, да бъдат използвани. В моя доклад ще се говори на, всяка, на всеки абзац за този нов рефлекс излагам и някои размисли, но исках да, да наблегна преди всичко на този аспект. Благодаря. Благодаря. Сега искам да ви припомня графика. Проекто доклада ще бъде представен на 1-2 декември 2014, срок за измененията 8 декември 2014 година, приемане в комисията за жените през януари и приемане, да се надяваме, на пленарното заседание през 2015 февруари. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Сега преминаваме към седма точка. Европейска стратегия за равенство между жените и мъжете след, за периода след 2015 година. Сега веднага ще дам думата на докладчика госпожа Мария Нойх. През, на 3 септември 2013 бе решено да се направи такъв доклад на тази тема за стратегията след 2015 през 2015 комисията ще започне да разработва новата си стратегия за равенство между мъжете и жените. Е, ще оцени постигнате тук напредък. Е, позицията на комисията по жените ще бъде приноса на Европейския парламент в тази нова стратегия. Днес ще направим един първи обмен на мнения, ще потърсим нови идеи по тази изключително важна тема. Давам ви думата. Пак припомням, преводачите с нас само до 18.40, а имаме още други теми. Благодаря. Ще кажа няколко думи за е, размисъл, който доведе до идеята за тази стратегия и с удоволствие голям интерес ще слушам последващата дискусия. Ние изла... Е, до тук сме анализирали 5-6 теми, които е, ще бъдат включени в тази стратегия но а, не трябва да се задоволяваме само да ги изброяваме, а да а, видим връзките между тях. Насилието срещу жените се отразява на възможностите на жените да работят, колкото а, насилието води до здравни проблеми, пречи да а, а, се интегрират на пазара на труда. това са теми, които не трябва да се изолират една от друга. Много е важно това да бъде казано още в увода. Всички тези теми са взаимосвързани. Пазарът на труда, разбира се, е, е, е, е най- сцената, където има най-големи неравенства. Жените получават по-низки заплати, те биват дискриминирани при назначаване. И накрая стигаме и до равенството в семейството по време на криза, когато политика, държавите затягат колани, жените също страдат. Е, е, една от най-важните теми е, е жените в здравеопазването. Това липсва в последната стратегия. Верно, че темата беше засегната, но някакси остава между редовете. Не е някакси официално изведена като важна отделна част от стратегията. Тук става въпрос за достъпа до здравни услуги, здравното осигуряване и все във все по-голяма степен се отнася до научно-изследователската дейност, изследванията. Европейският съюз трябва да има амбицията да отиде максимално далеч, да признае, че да, да, да, да приеме, че политиката, кое, която води, ще се разпространи и в друг, по другите краища на планетата. Тоест, тази политика, тази борба за равенство на двата пола има и международно измерение. Всеки ден по новините по телевизия виждаме е, какви са ужасните последици на насилието срещу жените. Трябва да поставяме въпроса за равенството на двата пола и в е, е, политиката на, разви... за, на сътрудничество в развитието, в контактите с партньори от трети страни. Е, разбира се, ние не можем да се занимаваме с абсолютно всички аспекти, но трябва ясно да посочим кои са най-важните за нас. Благодаря. Сега давам думата на тези сред вас, които искат да реагират. Госпожа Галпец. Благодаря, господин, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика за становището. Мисля, че това е правилният подход към тази тема. Права е, че е, като погледнем въпроса така, тук става дума за нещо, което е свързано с всичко. Това не е нова тема, която не обсъждаме за пръв път. Не, Пето, току-що чухме, че тази тема си има своя история, тя е свързана с много наши политики от последните години и за това бих искала да добавя няколко неща. Ако говорим за стратегията, нека не забравяме какви са насоките. Същевременно, нека не забравяме инструментарият инструментариума и модалностите. Жените и трудовия пазар. Да, вие сте прави. Права. С подобен, че задавате подобен подход, но има и въпроси, които все още не са намерили свои отговори. Но, като, например, трудовия пазар. Има все повече и повече жени на трудовия пазар, все повече, може би, жени, които са на ръководни постове, обаче това въобще е, не значи, че е, жените имат повече влияние или могат да насочват или да оформят е, политиката. Затова струва ми се, че е много по-важно а, освен този проблем, да се разгледа какъв е дяла на бедните и, и какво е разпределението между мъже и жени. Този въпрос беше а, засегнат а, в а, изслушването, но трябва да бъде развит. Бих искала също така да знам кои са показателите, които биха могли да измерят а, а, размера и знач, значимостта на тези явления. А, и включително какви, какви, са, какви са мерките залегнали в а, а, гаранцията за млади или а, когато искаме да преодолеем разликите в пенсиите, какво искаме точно да постигнем и как да го постигнем, за да можем да, наистина да постигнем някакви конкретни резултати. Така че струва ми се, че всичко това трябва да залегне правилно в стратегията защото това е също един, е, един от инструментите за а, е, възстановяване на економиката и а, е, економически растеж. Това са мерки, които биха допринесли за социалната кохезия и биха имали положително отражение и положителни а, резултати. Разбира се, може би е нереалистично да смятаме, че тези разлики ще се сведат до нула от днес за утре, но, но смятам, че сред, че сред че а, с, с сътрудничество, с добро, ползотворно сътрудничество може да а, постигнем някакви успех, това не, сам, това не само е, е, е задължение, това е абсолютна необходимост. Аз съм е, нов член на е, комисията, но струва ми се, че е, не трябва да използваме по по-ефективен начин средствата, с които разполагаме бюджета, който имаме, за да можем да постигнем резултати на едно първо равнище и да достигнем след това един по-висок прак. без да накърняваме субсидиарността. Друг Госпожа Вишневска. Е, дякую bardzo, pani przewodnicząca. Много благодаря, госпожо председател. Дами и господа, много ми е приятно да чуя, че в стратегията, която се разписва, няма да се пренебрегне защитата на жените, здравната им защита по-специално. Този проблем е особено подчертан в някои страни от източна Европа и по този повод искам да кажа, че това е изключително уместно избрана стратегия. Уместно избрана стратегия с оглед и на демографската криза, в която ще се окаже Европа в близко бъдеще. За това раждането и отглеждането на деца трябва да се ползва с специална здравна подкрепа. По въпроса за пенсиите, Отново искам да подчертая, че това е национално правомощие и продължава да бъде такова. За това не бива да се хвърляме от една страна в друга в момента и в желанието си да предпазни подкрепим жените, да настъпваме в област на национални правомощия. Благодаря. Някой друг иска ли да е, вземе думата? Колегите от комисията? Uh, Благодаря. Нямаме много време и затова искам само да кажа следното. Приятно ми е да присъствам на такава дискусия. Приветствам я, защото въпросът е наистина изключителен и от изключителна важност и се води в изключително важен исторически момент, когато обсъждаме стратегията 2015, както и стратегията Бейджин плюс 2 нашите бъдещи стратегии трябва да бъдат вписани в съответна рамка и в тази именно рамка намира място и инициативата, която обсъждаме. Ще работим заедно с вас. Отбележете го, моля. Благодаря. Благодаря, госпожо Бьорк. Rapportörer ser fram emot att samarbeta med er och göra det här som en, en så bra rapport som möjligt. Eh, Искам да е, кажа, че е, се надявам доклада да бъде много добър. Темата е важна. Искам тук да добавя, че е необходимо да е, е, видим кои са най-удачните среща за борба с дискриминацията, стратегия за равенство. Трябва в нашата комисия да помислим за е, наистина една нова стратегия с ясно заявени амбиции, с е, определяне на целенасочени действия в определени области, за да можем бързо да постигнем успех и да стигнем там, където искаме. Благодаря много. Ако няма други желаящи да се изкажат и да за въпроси. Давам думата на докладчика госпожа Нойх за, за заключение. Искам да а, кажа, че ще бъда изключително щастлива да чуя всички мнения, всички становища, които може да ми предоставите, защото мисля, че всички заедно ще можем да осъществим напредък. Благодаря. Искам само да ви припомня графика. Представане на проекто доклада 20 януари 2015, срок за измененията 27 януари, разглеждане на измененията 26 февруари приемане от Комисията по жените 30-31 март 2015 и приемане на пленарно април 2015. Сега можем да преминем към 8 точка Европейския съюз и глобалната рамка за развитие след 2015 година и веднага ще дам думата на госпожа Бьорк, която през останалите минути ще ни обясни за какво става въпрос и може да ни остане дори и време малко да обсъдим темата. Благодаря. да, времето напредна, ще бъде кратка. разполагаме с доклада, имате предложение вече, което е пред вас. Трябва да се съсредоточим върху основните елементи. Е, срок е, е, за измененията е петък, така че наистина няма време. В какво се състои работата ни? Ние анализирахме вече осъществената до тук работата в комисията по време на миналия мандат на парламента, както и новите цели, които трябва да си поставим за след 15-та година. Какво представяме в нашия документ? Искаме да се съсредочим върху равенството. Това трябва да бъде специална цел в, рам... в новата рамка и във всичко, което ще се предприеме след 2015 година. По наше мнение, Европейския съюз трябва да е, изпълни една много важна задача в международните си отношения. Важно е Европейския парламент много е, на ранния етап в, този, в тази дискусия да заяви своята позиция. В точка трета сме внесли промяна. Смятаме, че трябва да обърнем внимание на редица важни елементи, достъп до здравеопазване, до обучение, способности за борба с, срещу бедността, финансова независимост на жените, борба срещу насилието и гарантиране на достъп на жените до е, здравни услуги. Смятаме, че всички тези теми са важни. Вмъкнали сме и един абзац по отношение на международната търговия и равенството между двата пола. Има абзац за борбата срещу бедността от и накрая и а, един малък зад за ЛГБТ. Знам, че времето напредва, но се надявам, че все пак ще се умеем да изпипаме документа, за да бъде достатъчно качествен. Благодаря. Госпожа Арена, искате да вземете думата? Да, съвсем накратко. Благодаря за е, бързото изложение на същността на документа и на приоритетите. Важно е да се занимаем и с проблема с младите момичета. Много често говорим за равенство мъже-жени, и но когато говорим за развитие, младите момичета са изключително важен обект в областта на образованието, правата, сексуалните репродуктивни права. Много често те продължават да са жертви на ранни бракове, ранна бременност и риск от смъртност за младата жена. Така че това е много важен проблем в рамките на политиката на развитие, образование, здраве, насилие. Това са теми, които трябва да бъдат анализирани от гледна точка на възрастта на младата жена, особено в развиващите се страни. Благодаря, други желаещи. Euh, Ако няма, искам да припомня, че срока за внасяне на измененията 17 е октомври 10 часа сутринта. Е, те ще бъдат разгледани на 6 ноември, ще бъдат гласувани на същата дата и на 11 ноември ще е, бъдат гласувани в Комисията по развитие, а пленар, пленарният вод все още не е определен. Благодаря много на всички. Благодаря и на преводачите, казва любезно председателката, които останаха с нас и ви пожелавам приятна вечер.